процента. Същото се отнася а, и за бензина. Аз искам да коригирам това. Казах, че утре ще видим а, какво е усещането на този парламент по въпроса. Председателят, благодаря ви, госпожо Лулинг. С това приключваме разискванията по тази тема. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Хюбнер «Инструменти за споделяне на риска за държавите членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения». Трябва съвсем ясно да кажа, че много строго ще следя за предвиденото време. В 9 часа трябва да приключим най-късно и без да губим повече време, давам думата на господя Хюбнер. Благодаря, господин председателю, господин комисар, колеги. През миналата година и половина аз повечето от своите изказвания тук ги започвам с необходимостта Европа да постигне растеж Пакетът а, е, с тези мерки най-силно пострада от а, е, финансовата криза, а, е, рухването на банковия сектор. Затова е необходимо да се предвидят гаранции, които да позволят растеж и създаване на работни места което да бъде финансирано от кохезионната политика. Именно поради това трябва да мобилизираме всички потенциални ресурси и това изисква специализирани мерки. Именно това цели това законодателно предложение. Инструмента за споделяне на риска цели да се повиши способността за освояване на средства от кохезионния и регионалния фонд на Европейския съюз а, и а, по линия на програмата на Европейския съюз и на БВФ за подпомагане. Това са големи инфраструктурни проекти, чието изпълнение е блокирано поради липсата на съфинансиране от частни източници. Така стои въпроса в транспорта, екологията, а, това са инфраструктурни проекти, които събират такси от потребителите и така се създават приходи, които не могат пък да бъдат покрити от политиката за безвъзмезна помощ. И съответно тези а, инвестиции а, също са ограничени поради правилата за държавната помощ. Частният сектор, инвеститорите от него и банките а, преценяват дали да предоставят средства под формата на заеми, но вече нямат желание да поемат рисковете да инвестират при тези обстоятелства. Тази мерка, мярка цели да бъдат финансирани проекти, при които няма съфинансирани по кохезионната политика, но които допринасят за постигане на целите на кохезионната политика и в същото време носят допълнителна изгода за Европейската стратегия за съобхватен растеж. Тази мерка е предложена от комисията по искане на държавите членки в съгласие с Европейската инвестиционна банка и други частни или публични институции преследват една публична мисия и от тук и това е искане проектите и необходимите за тях средства да бъдат обхванати от механизма за споделяне на риска. Комисията ще прави преценка на тези заявки и ще преценява какво да предприеме в съответствие с Европейската Европейската инвестиционна банка. Процедурата ще бъде уточнявана, за да може да се учреди този инструмент за споделяне на риска. Освен това са определени и бюджетните тавани и това, че няма има допълнителни пасиви по отношение на бюджета на Европейския съюз или на държавите членки, а, когато бъдат заделени средства за този инструмент проектите, за които има благоприятно взети решения от страна Европейската инвестиционна банка или други институции с публична мисия, ще получават достъп до финансиране от този инструмент. Надявам се, че след гласуването утре в Европейския парламент съветът ще може да приеме регламента много бързо и да бъде подписано това и от съвета а, през май месец и да бъде публикувано в официален вестник и да влезе в сила в, на същата дата. Благодаря ви. Благодаря ви много. Следващият оратор от името на Европейската комисия, комисар Шемета. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. През юни 2011 година Европейския съвет насърчи комисията и Европейската инвестиционна банка да подобрят синергиите между програмите за заеми на, за Гърция и фондовете от Европейския съюз, за да се подобри капацитета на Гърция за освояване на средства от Европейския съюз и да се стимулира растежа и Заетостта. Държавните и правителствени глави на еврозоната разшириха обхвата на този политически мандат и приканиха комисията и ЕИБ да подобрят синергиите между програмите за заеми и средствата от Съюза във всички държави членки, които са включени в програми за подпомагане от Европейския съюз или от МВФ. През януари 2012 Европейският съвет прикани съвета, комисията и ЕИП да въз... проучат възможностите за увеличаване възможностите на ЕИП в подкрепа на растежа, включително използването на бюджета е, за подсилване на възможностите за отдаване на заеми. През октомври 2011 комисията прие предложение за изменение на е, регламент 1083 наклонена черта 2006. Целта беше да се позволи използването на средства по програми, финансирани от е, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд в подкрепа на гаранции и заеми от ЕИБ – или други национални или международни институции, за да се осигурят нужните гаранции, така наречени инструмент за споделяне на риска. Държавите, които, към които беше насочено това, са държави с сериозни затруднения в финансовата им стабилност, които са получили финансова помощ съгласно един от съществуващите механизми. Мерката, мярката цели да преодолее сериозните пречки в някои държави членки, особено в Гърция, да наберат нужните частни средства за развитие на инфраструктура и продуктивни инвестиционни проекти, които не могат да бъдат изцяло финансирани от обществени средства. Това въжи в най-голяма степен за инфраструктурните проекти, които носят нетни приходи и не могат да бъдат покрити от средства чрез кохезионната политика. Освен това, говори се за продуктивни инвестиции, инвестиции публичната помощ там а, има а, таван, който е наложен според правилата за държавна помощ. Има увелича... предложение за увеличаване на съфинансирането от Европейския съюз до 95% предвид на кризата, но това не е достатъчно за генериращите приходи проекти защото те не могат да кандидатстват за съфинансиране от Европейския съюз. Тази мярка е изключение от нормалната рамка на кохезионната политика и се оправдава от обстоятелствата, породени от кризата. След публикуването на предложението на комисията беше проведен задълбочен дебат с съвета и Европейския парламент. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на Комисията по регионално развитие и особено на председателката госпожа Хюбнер за подкрепата, оказана в този процес. Искам също да благодаря на депутатите от комисията ЕКОН, както и от комисията по бюджетен контрол и техните докладчици за оказаната от тях подкрепа. Приемането утре на доклада Хюбнер ще проправи пътя за стратегически инвестиционни проекти финансирани чрез политиката, на кохезионната политика, без да се увеличава европейския бюджет за целта и без да се окаже съществен ефект върху бюджета на Европейския съюз. Това ще улесни реализирането на важни инфраструктурни, екологични, както и други економически инфраструктурни проекти. Това ще бъде нужния стимул за економическата дейност и работните места в Гърция. Само в Гърция ефективното прилагане на важни инфраструктурни проекти в транспорта се очаква да създаде около 50 000 нови работни места. Други държави членки, които са най-силно засегнати от сегашната финансова и економическа криза, също могат да ползват това предложение. По време на миналата, миналата година многократно беше мобилизирана а, помощта по кохезионните фондове. Има засилено междуинституционално сътрудничество, за да може по-целево да се осигурява помощ при нужда. Призовавам отново депутатите от Европейския парламент да подкрепят това законодателно предложение. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин комисар. Сега от името на Комисията по бюджетен контрол господин Ревелини. Благодаря ви. Предложението за изменение на 1083 от 2006 ще даде възможност за прякото управление от страна на комисията да бъде прехвърлено в държавите членки по определени програми, в които може да се загубят част от а, средствата по съфинансиране, различните фондове, като Кохезионния фонд и Фонда за развитие. А, аз лично предложих това да бъде насочено към всички държави членки, защото смятаме, че стратегически това ще бъде важно за държави като Италия, които не са в същата ситуация като Гърция или Португалия по отношение на дълга си. Независимо от това обаче, те трябва да се борят с кризата и нещата са съвсем ясно а, ясни. Ако не се отпуснат средства от програмата, която така или иначе няма достатъчно средства, няма да доведе и до положителни резултати. Възможността, която е записана тук в това изменение, не е само отдаването на средства, но пък ще бъде нещо като смирение, което ще даде възможност на някои държави да организират малко по-добре своите разходи и да я насочат към тези цели, които пък да отговарят на общите цели на Европейския съюз. Финансовата криза се отрази на всички държави в Европейския съюз и ограничаването на този инструмент само до някои държави е една огромна грешка. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор от името на групата си за минута и половина господин Папастамкос. Благодаря, господин председател. Аз намирам за положително предложението за създаване на инструмент за споделяне на ризма, риска за подкрепа на инвестиционни проекти, както каза докладчика Хюбнер. Всъщност е наложително да се създаде инструмент, който да стимулира растежа в ситуация на криза, която значително засяга гръцките инвестиции, в частност липсва ликвидност, няма достатъчен достъп до кредити, което осложнява частния сектор в по-голяма степен, отколкото публичния. Знаете, че ситуацията в економиката на Гърция е доста тежка. Гръцкото общество преживява трудности, има силно увеличение на безработицата сред младежите, наближава 50%. Необходимо е да се гарантират условия, за да се приложи този инструмент, за да окаже положителен ефект върху економиката. Що се отнася до съживяването на економиката, наложително е спешно да се изготви план за излизане от кризата и от този порочен кръг на строги мерки на економии и кризи. Председателят, благодаря ви много. От групата на социалистите и демократите, госпожа Клева за минута и 30. Благодаря. По линия на това предложение се предвижда финансиране по структурните фондове и държавите членки, които са засегнати от финансовата криза, всъщност ще трябва да заемат средства при много по-висока цена. И предложението предвижда именно а, дерогация от правилата за отпускане на средства по линия на фондовете. Инструментът ще позволи на комисията, Европейската инвестиционна банка да покрият рисковете. Целта тук е да се осигури по-нататъчно финансиране от страна на частните инвеститори на проекти и в същото време да се изпълняват целите на кохезионната политика. Има проекти, които целят да осигурят развитие на държавите и регионите и това няма да доведе до допълнително бреме върху бюджета. Предложената мярка би осигурила по-нататъчното изпълнение на проекти, които се финансират от фондовете. Добър пример в това отношение е Гърция. Пример за държава, която вече е започнала изпълнението на ред проекти и очаква разрешение да продължи. Предвижда се тази мярка да подмогне страните, които са най-тежко засегнати от кризата и следва да направим необходимото тези страни да могат да изпълнят проектите. Европейския съюз следва да подпомага тези държави, за да бъдат преодоляни а, последствията от кризата. Госпожа Манеско има думата от Ауди. Благодаря. Което и да е изменение на регламента, което е насочено към бърза промяна на кохезионната политика, би оказало незабавно въздействие върху економиката на държавите членки, най-засегнати от кризата. Изключително важно е да приемем утре един доклад за инструментите, с които ще споделяме риска особено, що се отнася до тези държави членки, които срещат големи проблеми с финансовата си стабилност. Трябва да дадем необходимото рамо на тези държави, за да продължат техните проекти и за да може да се рестартира тяхната економика. Важно е и съветът да приеме един такъв подход. Темата е много техническа. Групата АЛДЕ подкрепя на настоящия компромис, защото според нас това е много уравновесено предложение. То взема предвид различните въпроси, повдигнати по време на дебата още нещо. Европейската инвестиционна банка трябва да има много силна позиция по използването на този финансов инструмент. Държавите, които бъдат подпомагани, ще го използват този инструмент само година и половина. Така че ние сме за, но не трябва да бъдат финансирани проекти, които нямат смисъл от економическа гледна точка. Аз също така смятам, че финансираните проекти трябва да бъдат добре анализирани по отношение на тяхната рентабилност, ползата, за да сме сигурни, че тези проекти са насочени към растеж, към създаване на нови работни места, към конкурентоспособност на държавите членки, а не към преследването на някакви други цели. Благодаря. Следващият оратор от името на Зелените една минута, госпожа Шрътер. Благодаря много, господин председател. Предложението на комисията за инструмент за споделяне на риска се приветства от групата на зелените. Това е свързано и с предложението на зелените за проектни облигации. Инвестирането в реалната економика е най-добрият начин за изход от кризата в Гърция. Всъщност бихме приветствали подобен финансов инструмент, но предложените промени в регламента не гарантират изобщо, че Инвестициите ще бъдат от високо качество и ще водят до устойчиво развитие и до създаването на стабилни работни места. В крайна сметка, измененията в регламента ще означават, че съществуващите магистрали ще бъдат удължени. Ние не сме удовлетворени от тези проекти. Считаме, че трябва да се преразгледа въпроса. Инвестициите означава, че Гражданите ще поемат риска, те трябва да са устойчиви за бъдеще, затова ние не можем да подкрепим това предложение. Благодаря, госпожа Шротер, господин Власък от името на консерваторите и реформистите. Госпожи и господа, днес говорим за мерки, за да можем да постигнем споделената си цел, да ограничим проблемите с задължеността в някои държави, които имат затруднение по привличане на средства на финансовите пазари. Разбира се, е много важно да бъде улеснен на достъпа на компаниите до заеми, билото от Европейската инвестиционна банка или някоя друга институция. Смятам обаче, че не бива да преувеличаваме това. Всяка банка, било тя инвестиционна банка, трябва да направи преценка за рисковете по съответния заем и след това да определи каква да бъде лихвата. Ако в бъдеще някой заемополучател получи заем само защото има някакви външни гаранции, това едва ли ще е съвършеното решение – а, няма да решим проблема с недостига на ликвидността. Но това означава по-нататъчна задължнялост на нашата економика. Затова искам да се обърна към всички с молбата да се опитате да увеличите ефективността на прилагането на нашите политики, а не само да увеличаваме освояването на средства. Благодаря, казва председателя. За една минута господин Бафтън. Благодаря. Създаването на инструмент за споделяне на риска за по-голямо освояване на регионалните фондове посредством чест, е, частно инвестиране не е нещо, срещу което сме против по принцип. Но факта, е, че комисията трябваше да прибегне до един такъв инструмент, за да гарантира заеми до частния сектор, показва, че модус операнди на справянето с финансовата криза в Европейския съюз не работи. Това е още един пример за това как Европейската комисия, комисия иска да си създаде правен инструмент, за да се бори с, определена, с определен проблем, а не решава целия проблем, който съществува. Това задушава растежа и така европейската криза няма да спре. Този инструмент дава възможност сляпо да се преследват европейски идеали посредством регионално финансиране, което може би не защитава най-добре интересите на държавите членки. Ние ще продължим да отричаме това, което се случва. Целият европейски проект е абсурден. Той създаде цялата тази каша. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор за две минути, господин Штат. Господин председател, Уважаеми колеги, целта на този регламент е да гарантира, че кохезионната политика ще се превърне в постоянен компонент на спасителния пакет на Европейския съюз и ние отхвърляме този подход. Това е нещо като мини европейски облигации под шапката на кохезионната политика. Съгласен съм с госпожа Хюбнер, която казва, че економиите няма да доведат до нужните резултати. Но в страни като Гърция тези економии също разрушават економиката. Виждаме, че политиката на Европейския съюз наближава банкрут, така както и Гърция. Това, че ще се използва инструмента за подпомагане на страните, които са в трудности, е само ефемизъм, защото всички страни са изправени пред трудности, всички държави, които имат споделена отговорност. Ние говорим обаче за държави, които са на ръба на банкрута, но много от мерките не водят до тяхното спасяване и ние ставаме смешни. Гърция просто не може да бъде спасена, каквото и да правим. Финансирането на инфраструктурни проекти, както и на оперативни програми, е нещо, което страна като Гърция не може да финансира дори и сега. Не може да осигури своя дял от съфинансиране. Така че как може да функционира това предложение? Това е едно социалистическо предложение, което е обречено на провал. Ние трябва да отчетем факта, че Гърция може да възстанови економическия си растеж, ако има конкурентно преимущество, единственият начин това да стане е да възвърне националната си валук, валута. По този начин ще се подобри конкурентоспособността на економиката. Но това за сега не става и показва колко погрешна е нашата политика. Благодаря господин Матула за минута и 30. Економическата и финансова криза, която все още продължава в Европейския съюз, оказва своето въздействие върху макроекономическата стабилност на различните държави членки. Предложението за създаване на нов инструмент за споделяне на риска цели всъщност да увеличи синергията между програмите за отпускане на кредити, както и фондовете на Европейския съюз за онези държави, които имат нужда от подпомагане е, по отношение на теш, техния дълг. Става дума за Испания, Португалия, Румъния. А, целта всъщност а, тук е да привлечем частни инвестиции за инфраструктурни проекти като, например, можем да въведем дори автостради е, с, срещу заплащане. Предложението е изключение, разбира се, но пък е от друга страна една конкретна мярка, в която се опитваме да споделим риска с Е и Б, както и с другите финансови институции, за да може е, да има достатъчно участие на частните инвеститори, за да се преодолеят огромните препятствия за пред програмата, извинете, пред фонда за кохезия. По този начин могат да се използват по-добре структурните и кохезионните средства. Те не трябва да те трябва да бъдат, извинете, използвани в програмния период 2007-2013 и то е ограничен този фонд от 10%. Това е една добра идея, която трябва да бъде приета. Освен това искам да благодаря на докладчика за отличния начин, по който работи по този доклад. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор, минута и половин, господин Ставракакис. Президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчика и председател на Комисията по регионално развитие за забележителния доклад, както и на останалите колеги за отличната им работа. Аз няма да се спирам подробно на доклада, тъй като колегите вече казаха доста неща преди мен. Искам само да подчертая, че предлаганите промени в политиката на сближаване допринасят в голяма степен за възстановяване на растежа, създаването на работни места, на десетки хиляди работни места, които трябва да бъдат създадени в Гърция. по седма линия, която е приоритетна за европейските транспортни мрежи. Също да се завърши работата по регионално развитие, които бяха спряни за известно време. Благодаря. Пред господин Кристо Жело за една минута. Подобен инструмент за споделяне на риска е със сигурност коректен, тъй като целта е да се промени економиката, тя да стане по-жизноспособна, да учите екологичните изисквания. Като група на зелените ние предлагаме този инструмент да доведе до използването на железопътен транспорт и на възобновяеми енергоисточници работата на съвета, на комисията, на Европейската инвестиционна банка взеха друго решение да се създават нови магистрали, които не са нито нужди, нито пък са полезни от екологическа гледна, гледна точка. Имаме сериозни проблеми поради кризата и много по-малко автомобили се използват. ЕИП казва същото. Този инструмент трябва да подпомага развитието на зелена економика. Комисията ни казва, че зелената економика потенциално може да създаде 20 милиона работни места. Защо да не се приложи такъв инструмент и спрямо Гърция? Благодаря. Следващият оратор е господин Тексейра за една минута и 30. Благодаря, господин председателю. Бих искал да поздравя госпожа Хюбнер за доклада и за работата, която е свършила. Ние сме изправени пред е, ситуация, която оправдава такива извънредни мерки. Финансовата, економическата криза са такива, че трябва да предприемем извънредни мерки, за да преодолеем последствията от тази криза в економиката, пазара на труда. Ако се вгледаме в това, което следва да предприемем, то трябва да направим необходимата кохезионната политика да бъде прилагана по много резултатен начин. А, и бих искал да поздравя комисията за това предложение, което ще а, увеличи съфинансирането и използването на средства от фондове, фонда за кохезия по този начин ще се финансират проекти, които могат да бъдат съфинансирани само от публични средства. Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка сега ще имат възможност да привлекат средства и да отпускат заеми, като осигурят участие на частния сектор в Португалия. Това ще бъде само една от многото мерки, които са необходими за насърчаване на сътрудничеството и растежа в държавите членки и а, получаване, постигане на единение в Европейския съюз. Благодаря, казва председателя. Минута и половина има господин Целер, НП. Благодаря. Уважаеми колеги, това предложение за инструмент за споделяне на риска няма да подпомогне особено много кризата с държавния дълг, но наистина трябва да се приемат извънредни мерки, когато ситуацията е извънредна. Проблемите с задлъжнялостта в държавите членки водят до такива извънредни ситуации, където различни програми по хозионните фондове не могат да бъдат завършени, тъй като банковият сектор няма достатъчно ликвидност, а пък частният не иска да даде средства. Така че това са извънредни мерки и за това създаваме инструмент за споделяне на риска, който ще подпомогне структурните проекти. Това е нещо положително. Държавите искат да използват тези средства за да имат финансово покритие по проекти, които текат. Става дума за държавите по структурните, фонд, по структурните и кохезионния фонд. Благодаря на госпожа Хубнер за това, че допълнително доизясни предложението на комисията и поясни как ще бъде използван и кога този инструмент. Смятам, че този инструмент е подходящ само за настоящия момент и не би трябвало да създава прецедент за идния програмен период. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви, че спазихте времето. Следващата госпожа Санче Шмидт за минути и половина. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Техническия характер на този доклад не означава, че трябва да се бавим с приемането. Предвид сериозната криза, липсата на финансиране, Гърция в момента е, се задушава и не може да реализира големи инфраструктурни проекти. Те са важни за економическото развитие, за възстановяване на растежа в тази страна. Тя може да трябва да плаща милиарди в неизпълнение пред консесионерите си заради забавене както и за това, че не спазва някои директиви, свързани с околната среда. Гърция има проблеми в използването на структурните фондове, въпреки усилията на Европейския съюз за увеличаване на освоемостта, увеличаване с 10% съфинансирането от Европейския съюз. Намираме се в положение, което е парадоксално, държавите, които получават финансова помощ, не могат да използват тези средства. Освен това, могат да бъдат осъдени да плащат глоби. Трябва да се убеди съвета да приеме предложението на комисията е да се използва структурните фондове като гаранции, за да могат да се реализират инфраструктурни, инфраструктурни проекти за привличане на частни инвеститори. Аз приветствам доклада, но искам да стигнем и по-далеч. Европейският съюз предлага само ам, економии. Такова е обвинението, но това не е точно а, така тъй като този доклад е за подобряване на растежа, за подкрепа на инвестициите в бъдеще. Председателят благодаря. За една минута давам думата на госпожа Иванова. Колеги, безспорно кризата нанесе сериозни щети както на публичните финанси, така и на банковия сектор на страните от Съюза затрудненията с ликвидността на финансовите институции ограничиха достъпа до финансиране за големи инфраструктурни проекти. тези проблеми логично рефлектираха и по програмите на структурните и кохезионния фонд. подкрепям комисията в създаването на нов инструмент за споделяне на риска защото той би могъл да се превърне в сериозен катализатор който да подобри ликвидността и да осигури достъп до финансиране за проектите по тези програми държа да подчертая обаче че съществуващите трудности не са само проблем на шест страни които вече са получили такава помощ. защо страните с добра фискална дисциплина които полагат сериозни усилия да нямат достъп до подобни инструменти? някои от тези държави членки в същото време са едни от страните с най ниски доходи на глава от населението ако ограничим новите инструменти само за страни с проблемни публични финанси ще дадем лош сигнал защото проблемът с ликвидността засяга всички държави членки. призовавам комисията да осигури достъп до подобни инструменти за всички страни които желаят да се възползват от тях. това ще подобри глобално изпълнението на проектите по програмите и ще доведе до икономически растеж и създаване на работни места в целия европейски съюз. благодаря. Благодаря. Сега давам думата за минута и 30 на госпожа Краца. Благодаря, господин председател. Докладът, който разискваме тази вечер и предложението на Европейската комисия са важен опит и интелигентен отговор да се справим с економическата и финансова криза, особено в държавите, които са силно засегнати, сред които е моята страна Гърция. Аз приветствам положително това предложение, както и създаването на този нов инструмент за споделяне на риска. Той дава възможност на държавите да използват европейски фондове, както и средства от ЕИП и други финансови институции за финансирането на дейности по кохезионните политика. Дава се възможност да бъдат създадени работни места, особено в държавите, които изпитват сериозен спад на инвестициите, като Гърция. Гърция заяви силен интерес към този механизъм, особено за концесиите за магистрали. Считаме, че това ще бъде един добър а, случай, а, за да може да бъде възстановена економиката, толкова нужна на моята страна, за да може да се възобнови и економическия растеж. Благодаря. Председателят благодаря. С това преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Имаме четирима желаяща да се изкажат. В следния ред господин Лухан, господин Пашка, господин Ферейра и госпожа Басеско. Първо, господин Лухан за една минута. Благодаря, председателю. В частния сектор няма огромно желание да се финансират а, съответните проекти. Бе направено така, че в а, някои държави членки вече има огромни възможности и поради тези големи възможности ние наистина съжаляваме, че инфраструктурни проекти не могат да бъдат финансирани, защото частният сектор не желая да участва. Развитието на европейските инфраструктури 2010-2030 година възлизат на над 500 милиарда евро. А трябва да кажа, че наистина една транспортна мрежа на европейско ниво има нужда от огромни усилия, голямо финансиране. И точно за това би трябвало да взимаме средства от обществения сектор, от частния сектор, откъдето възможно. Един такъв инструмент за споделяне на риска ще, има, ще даде една крачка напред към решаването на проблема, защото по този начин европейските програми ще могат да върват напред, ще дойдат допълнителни средства, не само средствата от европейския бюджет или от ЕИБ. А, знаем, че тези държави членки имат проблем с финансирането и затова тези средства ще им помогнат. Ще се даде възможност за економически растеж. Благодаря, казва председателя сега господин Пашка. за слово. Разумием усилие Европейской комисии помощ нови механизми. Благодаря ви. Оценявам усилията на комисията да подпомогне държавите чрез използването на новаторски механизми, в държави, които имат тежки проблеми с финансовата стабилност. Първоначално много от инвестициите, които частния сектор не желаеше да прави, можеха да бъдат подпомогнати от Европейската комисия, като се преразпределя риска. А това става именно чрез създаването на такива проекти. Това предложение а, е обосновано предвид задлъжнялостта в държавите членки. Господин комисар, вие признахте, че има някои правила, които се изопачават, когато става дума за държавна помощ. Аз съм малко притеснен от приложимостта на предложението защото когато имаме един смислен проект, то тогава средства могат да бъдат набрани за финансирането му и аз не съм сигурен дали е толкова важно да се товари допълнително Европейския съюз, като се изискват гаранции. Als nächster Redner hat das Wort Herr Ferreira, bitte. Искам да ви припомня, че имате само една минута, казва председателя господин Фереро. Благодаря, господин председател. Имаме още едно предложение на Европейската комисия, целта на което е да помогне на държавите, изпитващи най-много трудности. Средствата са взети от държавите членки, които се нуждаят, става дума за структурните, косегезионните фондове и целят да компенсират трудностите, които са предизвикани от финансовата криза на банките, които са участвали в проектите. Това звучи смешно, вместо да увеличаваме наличните средства за проекти в тези държави, каквото е необходимо. Това, което правим, е изпреварващо преди следващата финансова перспектива е да намалим средствата на разположение на държавите членки. Има други начини за преодоляване на ограниченията на инвестициите в е, както на частните, така и на е, публичните инвестиции. Румъния, Ирландия, Португалия, е, Испания показват, че не може да се решите само на помощ от Европейския съюз. Председателят благодаря. Госпожа Басеско е последният оратор. Благодаря ви, господин председателю. С удоволствие ще подкрепя тази координация, която всъщност извършва Европейската комисия посредством създаването на този инструмент. Говорим за структурния фонд, за кохезионния фонд, е, средства, които ще бъдат дадени на държавите членки с трудности. Това ще окаже положително въздействие върху економиката на държавите, които срещат най-големи трудности с кризата. Поради трудностите, които те срещат по инфраструктурните проекти, те имат нужда от тази подкрепа. Румъния е една от тези държави, които получават финансово финансова помощ от структурните и кохезионния фонд. Инфраструктурните фондове са особено важни за нас. За това наистина приветствам казаното тук и мерките, които ще се предприемат. Европейската комисия препоръча на Румъния да използва много повече средства а, за инфраструктурни проекти. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор е комисаря Семета. You, Благодаря, председателю. Бих искал да благодаря на всички депутати за изказванията. Очевидно, че споделяме волята да подпомогнем държавите, които са най-застрашени от текущата финансова криза. Що се отнася до отварянето на предложението всички държави членки? Това бе въпрос, който бе повдигнат в дискусиите в различните комисии. Днес бе повдигнат Позволете тук да подчертая, че а, тази мярка е изключителна, извънредна, предвид много тежкото положение в Гърция. Въпреки, че някои от елементите съществуват и в други държави членки, които получават финансова подкрепа. От друга страна обаче, когато имаме бюджетни ограничения, разширяването на предложението до всички държави членки би а, повлияло сериозно и на бюджета. Що се отнася до законодателната мярка, първоначално предложението на комисията бе насочено към стратегическите национални референтни рамки и проектите по тях. След обсъждания с държавите членки Европейската инвестиционна банка и депутатите от Европейския парламент бе решено да се разшири обхвата а, и да обхване а, всички цели, свързани с националните стратегически референтни а, рамки и насоките за ко сближаването. В крайна сметка това е един добър компромис, който ще гарантира изпълняването на целите на проектите и други проекти, които попадат в обхвата на целите по кохизионната политика. Има значителен брой проекти в екологията, например, включително и възобновяемата енергетика, които ще бъдат обхванати. Искам да ви привлека вниманието и към проекти, които не са обхванати от кохизионната политика, и това би довело до доста въпросително, най-вече свързани с политиката и с а, правния аспекти. Това е конкретен механизъм, насочен към конкретен брой държави членки. Не можем да го разглеждаме като механизъм, който да даде лесен отговор а, по освояването на структурните фондове или а, ускоряване на освояването на средствата по тях. Позволете също така да подчертая, че кохезионната политика отново доказа, че а, тя не е само свързана с структурни инвестиции, но с оказване на краткосрочна помощ. Призовавам Европейския парламент да подкрепи това законодателно предложение. Благодаря, казва председателя. И сега давам думата на докладчика за два минути. Съвсем много кратко по два въпроса. Първо, считам, че от разисквате не стана ясно и от това, което каза комисията, че този инструмент ще изисква добро сътрудничество между прилагащите институции и държавите членки. Искам да изразя надеждата ми, че в страни като Гърция това ново неизползвано финансиране ще доведи, доведе до бързо реализиране на приоритетни проекти за тази страна. Надяваме се, че Европейската инвестиционна банка и комисията спешно ще актуализират нужните процедури. И като докладчик искам да кажа също, че имахме много ефикасен диалог с докладчиците в Сянка, както с колегите, които изготвиха становище от името на другите парламентарни комисии, с датското председателство, с комисията. И искам да благодаря на всички. Председателят, благодаря. С това приключваме разискванията по тази тема. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обята. Искам сега да благодаря на всички, които участваха в дебата за тяхната дисциплинираност и че дадоха възможност на унези, които желаят да гледат футболният матч тази вечер. Освен това, председателят благодари на преводачите и на останалите сътрудници. Приятна вечер!